Buon pomeriggio e benvenuto a tutti. Se vi accomodate possiamo cominciare. Моля, заемете местата си, за да започнем. Oggi pomeriggio tocca a me presiedere Днес се пада на мен да председателствам заседанието на комисията, защото съм единственият, който е преизбран от предишното председателство. Ето защо обявявам за открито заседанието. Искам да ви напомня, Дневният ред на днешното заседание е както следва. Трябва да изберем председателство на комисията, като изберем председател и не повече от четирима заместник-председатели. Ще процедираме по следния начин. Най-напред ще изберем председател. В когато бъде избран, той ще заеме моето място и след това ще преминем към избора на заместник-председатели, с което ще приключи днешната работа преди откриването на следващото заседание. Сега няколко думи за елементите на комисията, които ще, заместниците и пълномощниците, Корат, вместо Корат Билт, ще гласува госпожа Верейнен. Вместо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 колегата Солтес от колегата Обрехт. Заместниците са в залата. Следователно можем да започнем. Разполагаме с необходимия по правилника кворум. Според правилника тук трябва да присъстват минимум 10 депутати. Има ли колеги, които искат да издигнат кандидатура за председател? В момента е поступила само една кандидатура на колегата Вики Форд. Ако има други кандидати, моля да ни го съобщят. Няма други. Следователно, имаме само една кандидатура на колегата Вики Форд. Е, моля колегата да бъде избрана с е, ръкопляскания. Това вече стана и с е, радост и отстъпвам председателското място, за да продължи да води процедурата от тук нататък. I've started by remembering my... Ето на, тук да, да си забравя картата за гласуване. Не успях да допусна тази грешка като първа своя стъпка на председателското място. Благодаря ви. Сега ще пристъпим към кандидатурите на заместник председатели на комисията. Първата кандидатура е на Ана Мария Кораца Билд, която, доколкото разбираме, е заседнала някъде, е, вероятно по, по същите причини, по които и аз бях затруднена, нали, с Евростар. Так, готова ли е госпожа Кораца Билт? Госпожа председател, Позволете ми е, първо да ви поздравя от името на колегите с очакване за конструктивно сътрудничество между ни. Наистина ние желаем да издигнем кандидатурата на колегата Ана Мария Кораца Билд за първи заместник председател, но за съжаление тя се задържа твърде много в Великобритания и ето на е, е затруднена да, да присъства, видите ли, е, но, но, но знам, че тя приема да бъде излъчена нейната кандидатура. Така, понеже, понеже няма а, други кандидатури за първи заместник председател, предлагам да приемем кандидатурата на Жако Раца Билта. Инак тя е добре дошла в Великобритания. Уверявам ви, по всяко време да идва и да се връща. Втори заместник председател сега. И, и, имаме кандидатурата на Робер Рошфо. Потвърждавам или кандидатурата. Тук ли е кандидатът? Не, госпожа председател, първо бих искала да ви поздравя също е, е, с избирането ви. От името на групата на либералите, ние наистина бихме искали да издигнем кандидатурата на Робер Рошфор, активен член на нашата комисия през предходния мандат, последните 5 години, в това число в качеството му на докладчик по въпросите за защитата на потребителите. И понеже няма, каза председателката, други издигнати кандидатури, може ли с ръкопляскания да смятаме, че и второто заместник-председателско място е попълнено. И доколкото разбирам, госпожа Гепард е, би искала да издигне кандидатурата на трети заместник-председател. Благодаря. Искам от името на социал-демократите също да ви поздравя. Е, искам да поздравя госпожа Кора Билт и господин Рошфор и искам да номинирам Катрин Стайлер от името на нашата политическа група. Тя е доста позната е, колежка в тази комисия. And can I take it that there are no other nominations? Are there any other no- nominations? Има ли други? Е, не виждам други. Ето на, отново с ръкопляскания се потвърждава и третата заместник-председателска кандидатура, госпожа Штайлър. И четвъртата кандидатура. Благодаря. Поздравление за Катрин. И искам да предложа още един заместник-председател, а именно господин Жозеф Коферати. Бих се радвала, ако и той е избран. Има ли други кандидатури за това четвърто заместник председателско място? Очевидно не. Моля ви да си се върнете е, там, откъдето преди малко си тръгнахте. И сега трябва да уточним и приемем графика на заседанията на нашата комисия до края на тази година, който график вярваме е разпространен предварително на вниманието ви. Има ли някакви възражения срещу проекто графика? Не виждам. Можем ли да смятаме, че така графикът на нашите заседания до края на годината е потвърден? Да, благодаря. отлично. До тук много добре, ако така е, я караме и нататък, няма да бъда, да, да има по-доволен от мен човек. Ам, няколко думи да ви кажа и да ви, да ви осведомя за някои предстоящи решения. Е, знам, че е, тази комисия под отличното ръководство на предшественика ми е, Малкам Харбър се ползва е, по време на миналия мандат на парламента с висока репутация в усилията си да съдейства за економическия растеж, за упростяване на законодателството и повишаване на конкурентоспособността на всякъде в единия пазар, като в същото време милее за интересите на потребителите в различни отрасли на потреблението. Според мен един добре функциониращ единен пазар може да бъде решаващ фактор за благоденствието, новаторството и конкурентоспособността на Европа в интерес както на стопанските дейци, така и на потребителите. И обратно, Неправилното функциониране на единия пазар може да задуши в зародиш предприемаческата инициатива. Единият пазар следва да подпомага хората да търгуват лесно навсякъде в 28-те държави членки и да защитава интересите на повече от 500 милиона потребители. Единият пазар не се свързва с бюрократизация, с ненужни административни разходи. И нашата комисия за напред ще трябва да насочва вниманието си върху заетостта, върху, върху растежа, върху изпълнението на действащото законодателство, а не върху непрекъснатото приемане на ново и ново. Аз а, активно ще работя за поддържане на репутацията, завиване от нашата комисия е, е, с насоченост към интелигентното, разумното законодателство. Ще вървим постъпките на Малкъм, на моя е, предшественик, е, е, той особено държеше на оценката на въздействието на, на, на всеки нормативен акт. И аз съм убедена, че всички вие ще съдействате за утвърждаване на нововведената оценка на въздействието вече на самия Европейски парламент. Опитът ми сочи, че за да се свърши работа в парламента, трябва да се поддържат добри работни взаимоотношения с Европейския съвет, с съвета на Европейския съюз. Е, държавните и правителствени ръководители държат на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Аз смятам, че тези два принципа са важни. Смятам, че единната пазарна уредба е, от друга страна не значи, че всяка сергия на пазара трябва да изглежда по един и същи начин. Е, спецификата е сложна, е, очакват ни големи предизвикателства, но можем да извлечем огромна полза, например, от е, оползотворяването на потенциала на цифровия пазар навсякъде в Европа. Ето това са моите първоначални мисли. Сърдечно ви благодаря за доверието, което ми оказвате и ви уверявам в готовността си да работя заедно с всички вас, от всички страни и политически групи, заедно с заместник-председателите и координаторите, в интерес на вашите политически приоритети, що се отнася до насоката на работата ни по време на настоящия мандат. Уверявам ви, че вратата ми, вратата на моя кабинет, винаги ще бъде отворена за вас. Някои а, е, организационни съобщения. Следващия понеделник в Страсбург ще бъдат изслушвани кандидат-комисари. И аз е, поисках, макар и нашата комисия да не е водеща е, по кандидатурата на приемника на господин Таяни, комисаря, поисках всички членове на нашата комисия да бъдат поканени на изслушването на приемника на господин Таяни, ако пожелаят. И аз, колкото разбирам, ще бъдете поканени. Важно е, според мен, процесът да бъде максимално широк и прозрачен. Знам, че секретарятът е, има много теми за разговор с координаторите преди лятната вакансия. Секретарятът предлага такова едно организационно заседание е, да се състои следващия четвъртък на 17 е, преди гласуването в пленарна зала в Страсбург. И след това редица генерални дирекции на Европейската комисия, чийто мандат изтича, поискаха срещи с нас в публично заседание на координаторите предлагаме това да стане, така че и всички членове, които желаят да обменят мисли с представителите на генералните дирекции, да получат тази възможност. И такова едно заседание с Генералната комисия е насрочено за 22 юли след обед. Ще бъде осигурен превод. И накрая, някои смятат, че би било полезно да се разменят мнения с някои от <clears throat> комисарите, чието мандат изтича. Това можем да го организираме на съвещание на координаторите. Наистина аз смятам, че има много какво да, да, да научим, да се получим от опита на напускащите състава на комисията е, комисари. И вероятно през септември ще можем да намерим време и за такава една среща. Мисля, че това беше всичко. Благодаря ви.